като става дума за Судан и случай на доктор Амин Меки Медани. Първият оратор е госпожа Сърджентини. Благодаря, господин председател. Днес искаме да се застъпим за правата на активистите в Судан, начало с Амин Меки Медани, включително и една активистка, която е в, затвора с детето си. Трябва да знаем, че режимът в Судан не респектира човешките права. Господин Медани бе арестуван в столицата на Судан връщайки се от конференция в чужбина, където подписа резолюция, застъпваща се за въвеждането на демокрацията в Судан. В страната имаше избори през април. Очакват се избори през 2015 година. При тази създала се ситуация в Судан не може да се очаква, че изборите ще бъдат проведени правилно. Европейските държави членки трябва да поддържат диалог с северноафриканските страни и да подпишат споразумение – за миграцията. Има такова споразумение вече с Судан, но е срамота, когато става дума за активистите в страната. Не може да се разчита на обещанията на Судан, защото се вижда, че а, хората не могат, да, че техните права се потъпкват и не могат да, да, да напуснат даже и страната, ако желаят. Господин Цела, Целер, благодаря. Международната общност бе разтърсена за това, е, че госпожа Иришек поради религиозни е, съображения е заплашена от смъртна присъда. Тази жена има нужда от помощ, но помощ, от помощ има нужда и господин Медани който бе арестуван от тайните служби на 6 декември, защото бе подписал резолюцията Содан Кол. В тази резолюция различни организации се застъпват за демокрацията, за процеса на померение и, под, и подготвянето на изборите. Ние изискваме незабавното освобождаване на господин Метани. Той е на 76 години, той е болен и не може в затвора да си взима лекарствата. Заплашен е неговия живот. Изискваме от властите на Судан да спазват правата на гражданите си. Благодаря, господин Танок. Господин председател, Не ви чувам. Господин председател, Екаре настоява суданските власти да освободят доктор Мин Меки Медани незабавно. Неговия арест е произволен и съдържането му всъщност е акт на отмъщение, за да се спрат неговите легитимни дейности в защита на правата на човека. Имаме сериозни притеснения за него, той е от на 70 години има високо кръвно, има диабет и не му се позволява да си пие лекарствата. Суданските власти, в... ръководени от Ал-Башир, който е осъждан за престъпление срещу човечеството, продължават да, да потъпкват правата на защитниците на правата на човека. Крайно време е да се настои Судан да спазва всички международни конвенции, които са били ратифицирани от него. Господин Виеден Холцер. Благодаря. Отдавна се занимаваме с ситуацията в региона, с човешките права в региона. Е, ясно е, че човешките права са важни за стабилността на региона, но това е една обърната перспектива. Най-напред трябва да се започне с върховенството на закона. Както се вижда в резолюцията, подписана от различните групи, подписана и от господин Медани, Вижда се, че тази резолюция е много важна. Затова искаме да работим с конструктивните сили в страната за освобождаването на господин Медани. Господин Корал. Сеньор президенте, Колеги, avete sentito parlare... Благодаря, господин председател. Чух възпоменаване на резолюцията, известна под името Призив за Судан. Призив за разрешаване на проблемите на Судан, призив за временно правителство. Но едва бе изсъхнало мастилото на този призив, когато подписалите го бяха вече задържани. Фарих и Иса, лидер на позицията и доктор Амин Мекимедани, защитник на правата на човека. Защо бяха арестувани тези хора? Ми, защото решиха да се противопоставят на правителството. В Судан а, систематично се прилагат насилствени мерки срещу всеки, който вземе, който реши да се противопостави а, на правителството. Тези хора са изключително смели. Благодаря, господин Пает. Господин Пает, <clears throat> Ситуацията в Судан е много напрегната. Непрекъснато има новини за нарушаване на човешките права, за преследване, за сексуално насилие, а, като оръжие в, в, в войната. Властите трябва да спазват декларацията на ОНЕ от 1989 година. Последните случаи на арестуване на доктор Метани е един друг пример за проблемите в страната. Доктора трябва да бъде освободен незабавно. Албашир е, извърши престъпление срещу човечеството, военни престъпления, но е, той е все още президент и престъпленията му продължават. Трябва да се спрат нарушаванията на човешките права в Судан и тормоза на активистите за човешките права. Госпожа Държа. Мерси, благодаря, господин председател. И аз принадлежа на тези, които вчера осъдиха процеса от Картум, който легитимизира случващото се в Африканския рок. Не случайно. Бяха се, се събраха толкова много хора, които протестираха в Судан. А, мисля, че дните на правителството са броени, да продължава да на, прилага насилствени мерки срещу гражданите на Судан, включително на доктор Амин Медани, който беше арестуван. До подобен тип мерки са напълно недопустими. Не могат да бъдат постени. И освен, че искаме освобождаване на всички политически затворници, настояваме да се подкрепи суданската позиция, която настоява на процес на диалог, за да се живее в мир, а не в диктатура. Благодаря, господин Гамбус. Никога не съм имал толкова силно чувство, че говоря насред претъпкан площад. Господин Медани е в много тежко положение. Той е възрастен, има здравни проблеми, задържане, защото иска по-добро бъдеще за народа и иска да постигне това бъдеще по мирен път и иска също така бъдеще, в което има свобода и ценности, подобни на нашите в Европейския съюз. Ситуацията е тежка. Оказва се, че той е много опасен човек, защото иска да сложи край на конфликтите е, в Судан. Той иска политически и економически реформи в средата. Судан е в критичен момент. Политическият диалог е крехък и има огромна нужда от хора като е, господин Медани. Европейския съюз трябва да насърчи правителството на Судан да гарантира свобода на словото, свобода на сдруженията, правата на човека и незабавното освобождаване на а, е, доктор Медани и други а, задържани. Госпожа Кенге. Благодаря, господин председател. Военните конфликти в Судана продължават. Документирани са нарушения на правата на човека. Клането в Дарфур и бомбардировките, както и посегателствата срещу хората в района на Сини Нил са събития, които говорят за нарушаването на правата на човека. Към всичко това се добавят злоупотребите в Хартитум случаят господин Медани е един от гласовете, които говорят против събитията. Той е задържан на пълно произволен с тази резолюция, господин председател. Ние настояваме да започне диалог, в който да се предвидят възможности страната да тръгне по пътя на правата на човека. Ако не започне мирен процес в целия район на Африканския рок, ще председателят напуска, прекъсва председателката. Думата има господин Томашевски. Господин председател, политическата и социална ситуация в Судан става все по-нестабилна. Страната е стигнала до решаващ момент в страната си. Е, властите прилагат е, различни методи на репресия, за да ограничат е, диалога. Това е незаконна дейност, която противоречи на международните, на стандартите на международното право. Като член на комисията по граждански права привличам вниманието на всички към задържането на доктор Медани, който иска да защити основните права на народа на Судан. Европейския съюз трябва да реагира Категорично трябва също така да обърнем внимание на религиозните преследвания. Религиозните свободи не подлежат на съмнение и трябва да изпратим много ясен сигнал. Не бива да допускаме открита дискриминация. Благодаря. Дами и господа, може ли за вашето внимание? Моля ви, пазете тишина. Господин Кастал да има думата. Е, Какво може да се каже за Судан? Всичко е болезнено. Можем да говорим за хуманитарната ситуация в Тарфур. Ситуация, която все още не е решена. Международният наказателен съд започна дела. За установяваме липсата на действия на ООН. Разхищават се средства. Искам да се спра, да се огранича в е, един апел. Един апел в полза на господин Медани, храбър и болен човек, който участваше в инициативата Судан Кол. Единствената цел е да се сложи край на директивата призив за всички, които в момента са в затвор, за представителите на опозицията, журналистите, които всички платиха с висока цена желанието за свобода. Освободете ги, кажете, го на, кажете това на суданската общност, освободете ги, защото страна, която арестува синовете си, е страна, която убива бъдещето си. Господин Шопрад. Господин председател, уважаеми колеги, на 6 декември миналата година доктор Медани, защитник на правата на човека, бе арестуван от суданските власти. Това показва, че за пореден път е, Судан е, започва е, кървава гражданска война срещу всички свободи, включително свободата на словото в случай на доктор Медани, и включително срещу религиозните свободи, защото знаете, колеги, християните са широко преследвани в тези е, в тази страна и има християни, които са осъдени на смърт за богохулство от е, съдилища в Хартум. Това е повод да осъдим случващото се в Судан, но ние ще гласуваме с въздържали се, защото нямаме право да се месим в дейностите на суверенна държава. Госпожа Херингер. Европейскига порушаме проблем преследования. Госпожа Керингер, отново говорим за човешки права, за нарушаването на човешките права на активисти. На 6 декември господин Медани бе арестуван. Това беше в отговор на подписването от негова страна на декларация за възстановяване на правова държава и върховенството на закона в Судан. С това се цели, целят, целят социални и економически реформи в страната. В момента е, господин Медани е в много лошо положение. Той трябва да вземе лекарства в затвора, не може да си вземе лекарствата. Трябва да е, изискаме от правителството на Судан да изпълни международните си ангажименти и да спазва правата на човека. Господин Майер, благодаря. <clears throat> Както казахме и чухме днеска, господин Медани бе арестуван. Според мен не е ясно защо. Може би защото бе подписал е, инициативата Судан Кол, инициатива, която иска да въведе демокрацията в Судан. Но трагичното е, че е, е се арестува един 76 годишен е, човек, който иска да, който се бори за демокрация, но преди не, от, но не отдавна 31 човека бяха арестувани в Турция. А помислете, 1 милиард евро, повтарям, 1 милиард евро а, плаща европейския дънакоплатец за Турция, за помощ за демокрация. Казва се обаче, че Турция се отдалечава все повече от нашите ценности и арестува журналисти. Благодаря. Би трябвало да продължим с постанните изказвания, но мисля, че няма да е възможно. Нямаме време, колеги. Ще е, приключим с изказването на господин Делаведова, но преди това искам да приветствам делегация от швейцарския парламент, начало с госпожа Катин Риклин. И господин Роналд Болшер и господин Кристин Левран.